Добър ден. Продължаваме нашето заседание и започваме с с общия бюджет за Европейс... на Европейския съюз за финансовата 2013 година. Публикуване ще бъде представен на заседанието през юни проектостановището. Първа обмяна на мнение ще направим днес. Господин Ривалини работи по този въпрос. Веднага му давам думата. Заповядайте. Благодаря, другаря, господин председател. Благодаря ви и веднага навлизам в темата като докладчик за бюджета 2013 година е, е, очаквам от вас предложения относно средствата по главата Риболов. Бюджета нараства съвсем малко за два с 2% и финансовите ресурси няма достатъчни да се покрият всички, е, всички проекти. Такъв проект като риболова фактически бива наказан по този начин. Става дума за финансовата рамка 2013 година, в която не са предвидени достатъчно средства за интегрираната морска политика, нито пък за програмите за подпомагане на по-доброто развитие. Това води до това, че за 2013 не могат да се използват достатъчно средства. Поради тази причина се надявам, че възможно най-бързо ще успеем за тази специфична програма да получиме разумни средства. Грижата ми е за по-общата риболовна политика, по-специално за средствата на Европейския съюз за запазване и подобряване на морското дело. Това е 1107 в кризисни времена и при една трудна економическа рамка трябва да се запазят средствата. Още един сектор бива наказан, а именно риболовните пазари. 11.2 Става дума за намаляване на средствата с над 20% в сравнение с бюджета 2012 година. Мисля, че ако погледнем приоритетите за 2007 до 2013 година в рамките на общата риболовна политика. Ясно е, че трябва да се засили оперативната структура и развитието на добре, добре и в економическо състояние предприятия. Но не може да се понесе такова намаляване на секторите, тъй като този важен сектор е, ще бъде ощетен установявам, че има нарастване за Европейският риболовен фонд ЕФФ за, за целите 11.12 за конвергенцията и неконвергенцията 11.06.13. По тези раздели повишават се с 33, 33 милиона за конвергентните цели и 11,2 милиона евро за целите, които не са конвергентни. И установявам също така колко важен е риболовния фонд. за римните стопанства, които искат да работят по екологичен начин и които обръща внимание на устойчивостта. Освен това съм на мнение, че веднага в бюджета трябва да се включи цялото количество на Европейския риболовен фонд и по този начин ще се постигне да не бъдат предпочитани държави, които що са влезли, а не, да не се наказват държавите, които вече са в Европейския съюз отдавна. Освен това, се чуда защо е решено да се намалят средствата по управлението на общите риболовни пазари. Това е 1104, този раздел – поне на нивото 2012 години трябва да бъдат запазени средствата за запазване и нарастване на морските ресурси. Това е, е раздел 1107 от бюджета. Ясно е, че както изглежда сега бюджета за 2013 година, важни риболовни сектори няма да могат да получат устойчиво развитие точно по времето на криза която преживява Европа по-настоящем. Ето защо очаквам обосновани изявления и моля да се проверят, да се разгледат всички средства, които са свързани с финансирането на раздел 11. Председателят казва, благодаря. Сега получават член, членове на комисията думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря за възможността да предложа предложението на, да представя предложението на комисията за следващия финансов период. Поздравете ми да започна с някои прос, някои неща по съдържанието. След това ще предложа нашите идеи. Ще отговоря на някой от а, а, коментарите, направени от уважаемия депутат. Комисията прие проекто бюджета преди малко повече от един месец. Комисара Левандовски я представи веднага на бюджетната комисия на парламента. Господин Ривелини каза, че това са индикативни цени. Данните са поставени на базата на два основни принципа. Първия е принципа на реализъм, в който плащанията за 2013 година се основават на предишното изпълнение на кредитите. И друг водещ принцип е принципа на отговорността, който се отнася за плащанията и поетите ангажименти за изразходване на средства в миналото. Значи поетите днес ангажименти са утрешните плащани. тук комисията приложи едно правило, което засяга ця, целият бюджет, така че да се предвиди стабилност и както каза уважаемия депутат Ривелини, нещата са обвързани с сегашната инфлация от 2%. И така, общият бюджет включва над 150 милиарда евро и почти 138 са предвидени заплащанията и трябва да бъде съвсем ясно. Проекто бюджета не включва разходите за присъединяването на Харватия. Тези разходи бяха обсъждани с Харватия, те са част от договорения финансов пакет в съвещанието по присъединяването. И най-вероятно в началото на 2013 година когато ще трябва да бъде представен изменения бюджет, ще представим и тези а, числа. А сега а, към конкретната тема. Мисля, че можем да кажем, че предложените а, суми за морското дело и за риболов гарантират стабилността. Общата сума е над 1 милиард евро с 885 милиона плащания, което включва и разходите за персонала. Сумите са сравнително стабилни, има едно малко намаляване от 1,4%. и има едно увеличение от 3,6% в плащанията. Ако обърнем, ако погледнем разходите, лъвския дял е Европейския фонд за риболов, там където там има едно о, увеличение, за което говореше господин Ривелини от 2,3%, което сега означава 686 милиона евро за 2013 година. Плащанията също се предвижда да се увеличат. Ако сравните тези данни с финансовата рамка до 2013 година има именно увеличаване от 12%. И това е въпрос повдигнат от комисията и преди това, за това е важно да бъде отбелязано. Това увеличение в плащанията ще включи междинните плащания в финансовата рамка и ще продължи в 2013 година. Втората важна част е свързана с международното измерение на нашите дейности. Заделените средства представлява 14% от нашия бюджет. Разбира се, това се предвижда да включи вече ам, задействани проекти, но и някои, които са одобрени. За резервната ни бюджетна линия има заделени суми, които отговарят на желанието ни да се запазят средствата сравнително стабилни. Това включва също така задължителни и а, доброволни вноски към регионалните фондове, добро управление на морските ресурси и устойчив риболов на международно равнище. Позволете ми сега да кажа нещо по две важни страни на общата политика в областта на риболова. Това се отнася до размера на бюджета. В двата раздела има малко намаление на предвидените средства и ще обясня защо. За консервиране, за, кон... за запасване, малкото намаляване е свързано с корекциите в финансовите помощи за събирането на данни. Това е анализ, който се извършва в държавите членки и се основава на потребностите, демонстрирани в предишни години. От гледна точка на контрола има две основни причини за малкото намаляване от процент и половина. Първо, в 2013 година не предвиждаме да подкрепяме инвестиране – в, в тежки средства за контрол, като например кораби, патрулни кораби. На второ място, във връзка с, с инвестициите, които са необходими за контролните разпоредби, повечето от тези разходи бяха взети предвид. Искам да кажа, че тази този раздел за контрола включва субсидиите платени за агенцията, която работи на пълен ход. Нейни бюджет беше замразен на равнище 2012 година. Това е основното правило на комисията с цел намаляване на административните разходи максимално. Преминавайки към раздела на риболовните пазари. Отново въпрос повдигнат от господин Ривелини. От гледна точка на съдържанието на мерките, ние финансираме същите мерки във връзка с организирането на пазарите и на отдалечените региони. Има леко намаление в сравнение с 2012 година. Сумите се предвижда да стигна до около 20 милиона евро. Рибните продукти намаляват, за да, отраз, за да, да отразят нивото на изпълнение. Ние комисията ще продължи да наблюдава процесите отблизо, ако е необходимо да може да се въведе някакъв някакво коригиране. Сега по морската политика комисията не иска някакъв поет ангажимент за 2013 година. И това се обяснява от споразумението подписано по финансовия регламент за тази програма, където се реши да се заделят в аванс а, необходимите суми в бюджетите за 11 и 12 година. Това означава, че поетите ангажименти, отговарящи за финансовия пакет, вече са включени в бюджета, но приложението ще продължи и през 13 години. И нека да отбележа, че ние искаме 15 милиона за тази програма. Господин председател, уважаеми депутати, няма да отнема много повече от вашето време, но в заключение искам да кажа, че комисията се опитва да постигне бюджет в предложения от нея бюджет за следващата година като осигурява продължаващото развитие на нашите политики и отчита трудната ситуация, в която ние и нашите граждани се намираме. Очакваме обсъжданията с бюджетните власти, за да може да се подобри окончателния вид на бюджета за 2013 година. Благодаря за вниманието ви. Благодаря. Госпожа Фрага има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията, и на господин Ривелини аз съм съгласна с господин Ривелини. Имам чувството, че политиката по рибарството е, разполага с около 1 милиард е, евро. И сега имаме бюджет, който не е не отговаря на инфлацията даже, за да реформираме политиката по рибарството. Не може да функционират нещата по този начин. Административните разходи касаят най-вече комисията, но другите глави имат намаляване на средствата. 11,7% 11,3%, например, за международните въпроси. 7,4 е вече 4,3. Управлението, което е толкова важно за парламента и Европейската комисия от 15,8 е на 13,5 свален. Програмата изтича и е нормално е през последната година да са нужни повече пари. и е за запазването от 4 на 3,5, надзора, контрола. Казано е през другата година да няма разходи за кораби. Имам им чувството общо взето, че този бюджет, който е почти 1 милиард евро, въобще не е достатъчен. И трудно е да се оправдае това. Сега ще видим дали съвета и той няма да уреже бюджета. Това е предложение на комисията, не бива да забравяме. Но предвид на реформите и спешността на решаване на темите, запазване на запасите и увеличаване на контрола, не разбирам това намаление на отделните раздели отделните бюджетни раздели. Трябва подробно да ги анализираме и да видим възоснова на заплащанията дали са оправдани, оправдани такива съкръщения. Но мисля, че няма да можем да вземеме достатъчно добри решения. Благодаря, каза председателя. Sobre todo en un contexto en el que tenemos algunas situaciones. Благодаря много е важно, че имаме ситуация, при която забелязваме, че няма никакви инвестиции. Един пример, тази семица имахме даже. През последните седмици ставаше дума за червения тон риба. Имаше различни оплаквания, имаше отклонения – а, имаше мрежи, които не бяха позволени и органите въобще нямат възможност да реагират на сигналите, които бяха дали, да контролират. Тоест, ако резултатите на контролната, политиката по контрола е, представим през ноември, при следващото заседание, ще трябва да разясним, че знаеме какво е станало, но сме нямали възможност да се намесим. Това е един прост пример, конкретен пример от политиката по рибарството, коя, който показва един сериозен проблем. Очевидно, ние не сме в състояние е, стандартите, които дискутирахме в рамките на реформите, да ги приложим. Може би трябва да помислим как ще оценим това положение на нещата и в кои части са оправдани такива съкръщения. Благодаря, казва председателът, господин Янсон. is... Ще говоря от името на Естел, тъй като тя е, участва в изборна кампания в а, Франция и тя е, тя е парламентарист там, знаете, което е положително за нейната страна. Тя ми каза, че има добра сътрудничество между докладчика и докладчиците в а, Сянка и е изпратено писмо до Комисията по бюджета. Две неща а, каза тя и аз също съм съгласен. Още през 2011 година е, изразихме становище пред е, парламента, че ще трябва да се увеличат е, ресурсите в сравнение с минала, предишната година и трябва да се вземат предвид необходимото, за да се предложат кредити за бъдеще. Второ, Всички оратори вече го споменаха. Ние в момента правиме реформа на политиката по рибарство, а цялата реформа зависи от това да се събират данни, статистика. Ние непрестанно имаме нужда да знаем как се развиват рибните запаси. Да имаме, т.е. да събираме не, без прекъсване данни, статистика. И ако не го направим, ако не внесем, ако не инвестираме достатъчно пари по един добър начин, цялата реформа ще пропадне. Тоест, е, това е контрол и правилно събиране на данни. То струва пари. А, и тези пари трябва да бъдат дадени, иначе реформата е в е, опасност. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Няма други желаящи да се изкажат. Господин Ливелин има думата. Благодаря, господин председател. Естествено, аз, както и колегите, не съм доволен въобще с предложението на комисията. Кризата, всички преживяваме тази криза, знаем, че сме в криза. Но не може да стават такива промяна на числата. комисията ни казва, че морските полит, морската политика няма да има достатъчно средства. Може би допълнително ще дойда допълнително 15 милиона евро, но тя абсолютно нищо не казва. И колегите споменаха това също, особено госпожа Фрага комисията мълчи по въпроса за рибния пазар. Съкръщенията са над 10%. И относно контрола, комисията призна, че значителни съкръщения е предприела. Ние знаеме, че живеем в трудностите, като сме в Европа, но знаеме също, че не е разбираемо такъв сектор да бъде наказан повтарям това, което колегите казаха. Ако видиме в областта на памука или на тютюна какво става, то ще видим, че всички са наказани. Аз съм загрижен. И ние носим отговорност пред нашите граждани и пред европейските наемни, наети лица. Ние знаеме, че е, други съкръщения пленарна зала са възможни, но аз въобще не съм доволен с отговор, отговора на комисията и при следващото заседание ще докладвам това, което сме обсъждали. Благодаря, господин Ливелини, казва председателя. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 16. Многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година. Комисията е представила своя доклад. Тя е заедно с председателя на парламента и председателят на комисията ще изготви обща рамка Предполагам, че ще има междинен доклад от нас към комисията и началото на юни тя ще получим нейното становище, след което ще започнем преговори. Сега дам думата на господин Ферейра да говори за становището. Благодаря, господин председател. Всичко, което бе казано от колегите по току-що дискутираната точка от дневния ред, са толкова по-важни в тази дискусия, тъй като сега става дума за бюджета за 2013 година, а сега става дума за голямата бюджетна рамка, голямата финансова рамка за периода 2014 до 2020 година. Тоест всички аргументи, които бяха изнесени преди малко, трябва да бъдат взети предвид и при тази дискусия. В проектостановището ще включа аргументите, които бяха казани преди малко. Беше казано, че сектора по рибарство е много важен сектор – е, че в следващата многогодишна финансова рамка трябва да му се отдели също голямо значение. Искам да се спра на последния доклад на комисията. на нашата комисия и предложението за финансовата рамка. Предвижда се общ бюджет от 6,85 милиона евро, милиарда евро и предвиждат се също средства за регионалните риболовни организации. Т.е. тази стойност е под стойността, която за 2013 година е предвидена. ...984 милиона евро. Инфлацията въобще не е взета предвид. Освен това, с голяма загриженост установяваме и в този доклад го включваме, че някои политически цели, които комисията в своето съобщение за бюджета до 2020 година е представила, а именно осраняване на разликата между сектора по рибарство и другите сектори, преодоляване на проблема с е, изхвърленията, морските системи, крайбрежният риболов, всички тези цели се нуждаят от съответни средства, за да могат да бъдат реализирани. Финансовите средства, които по-скоро би трябвало да бъдат повишени, а не да бъдат съкратени, не позволяват сега да постигнем тези амбициозни цели. Това е нещо, което ще включа в моя доклад. По друга точка, на ранимостта на сектора по рибарство, знаеме, че за сектора на селското стопанство са предвидени определени механизми в аварийни ситуации да може да се реагира имаме чувството, че наранеността на селскостопанския сектор въжи и за сектора по рибарството. И то е много чувствителността към кризи и отговаря за колебанията в климата и други неща, които се изпъзват от нашия контрол. За това всички специфични мерки, предвидени за селска, селското стопанство, са необходими и за рибарството. Относно ЕФМДР, най-важният инструмент е той и трябва да има достатъчно средства, за да може да се постигнат политическите цели. Сближаването трябва да бъде засилено и да се, се разглежда заедно с други сектори. Условията за достъп до този фонд е, се спирам на този въпрос и подчертавам, че бъдещият ФМДР финансира сектори, които в днешният фонд не са включени. Тоест, по-голямо поле на действие има от сегашният фонд по риболова. Тоест повече средства трябва да бъдат предоставени, за да бъдат финансирани тези допълнителни сфери. Не можем да приемаме финансирането на тези нови сектори да е за сметка на, на с, с, другите сектори в рибарството. Важно е научните изследвания в областта на рибарството. Често се занимавахме с тази тема. Спешно са ни нужни данни от научните изследвания, които да почиват на научни, научна основа и искаме по-големи усилия да бъдат положени в научните изследвания в областта на рибарството. относно събирането на биологични данни е изключително важно да се подобри събирането на данните. Това, което комисията предлага за 2013 години не е приемливо. Това средства трябва да бъдат повишени. Относно аквакултурата, възникват въпросите за най-отдалечените региони и специфичните им условия. структурните трудности и се спирам също и на междуинституционалното споразумение между комисията, парламента и съвета относно бюджетното управление – представителите на Европейския парламент трябва да бъдат включени в споразуменията с а, други организации. Затова многократно настояваме представителите на Европейският парламент да бъдат разглеждани като равнопоставени наблюдатели на всички а, нива. Европейският парламент има правомощия в областта на, рибар... на споразумението по рибарство. Това са най-съществените въпроси, по които, го... които споменавам в моя доклад относно външното измерение на общата политика по рибарството. Подчертавам, че твърде малко средства са предоставени. Благодаря, каза председателя. Комисията, искате ли да се изкажете? Заповядайте. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за този дебат. Темата е свързана с дискусията за бюджета 2013, тъй като именно с това предложение за новия фонд 2014-2020 се поставят и изпълняват амбициозните намерения в рибарството. Ние наистина Поздравяваме докладчика за това, че твърди, че трябва да има необходими средства, за да се подкрепи реформата в рибарския сектор. И наистина ФМДР е наистина правилният инструмент, за да подкрепи тази политика. Що се отнася до глобалните размери на средствата, сегашната финансова рамка от 0,3 милиарда за 2007-2013 беше. Новата многогодишна финансова рамка е 6,5 милиарда евро. Тоест имаме взели сме предвид тези допълнителни ресори, които включвате, когато сме изчислявали сумите за 2014-2020. Съгласни сме също и за, с необходимостта за упростяване на някои мерки в а, дребното рибарство и също за, в научно-изследователски работи. Всичко това е взето предвид в Европейския фонд за морско дело и рибарство. Простяването се постига посредством интегриране на няколко програми в един единствен фонд и в общата стратегическа рамка, като се използват еднократни плащания и други инструменти – Едно пояснение, що се отнася до общата сума на, на многогодишната рамко, рамка. А, почти а, сумата е почти същата като текущата финансова перспектива а, и може би ще поискате да поясна дали цифрите, които са предвидени за морско дело и рибарство – в съответствие дали сте взели предвид инфлацията във вашият проекто доклад? Защото ако вземем предвид сегашните а, цени, а, суми, общият плик е 7,5, общия пакет е 7,5 милиарда, което е под нивото на средствата за 2013. А от 2015 нататъка се отнася, това се отнася от 2015 нататък, така че делът на плащания за рибарство и а, морско дело е почти приблизителен колкото сегашния. Два, две допълнителни бележки по повишената връзка между а, новия фонд и конвергенцията. Тук ние пледираме, че а, фонда ще, бъде, да, ще работи като секторен фонд и ще подкрепя целите на реформиране на сектора на рибарството. За нас това означава, че парите ще а, се насочват там, където има рибари, в тези региони, било с или без конвергенция. И последно, а, още нещо като пояснение като че ли се създава впечатление в във вашия доклад, че ще прекъсне схемата за най-отдалечените региони. Да, ние ще поддържаме същия режим за същите региони, за, а, със същите суми по ЕФМДР. Така че така, както виждаме нещата за 14-20 година, ще кажа общо, че не сме променили променяли акцентите за сметка, един сектор за сметка на друга. По-скоро сме концентрирали ресурсите, преразпределили сме ги така, че сме се съобразили с целите на реформата на общата рибарска политика. Благодаря. Благодаря. Други... Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Преминаваме към следващият следващата точка. Момент. Господин Ферейра, извинявайте, дам ви думата. Благодаря, господин председател. Относно предложението по тази рамка, първо, относно сравнението на сегашният фонд и бъдещият фонд, новият фонд, те финансират различни сфери. ЕМФ, е ФМДР финансират неща, които не могат да бъдат финансирани от Европейският триволовен фонд. ОПР от общата програма за рибарство. Така че не, можем, не може да направим пълни сравнения. Трябва да се види как тези средства действително ще бъдат предоставени за различните сфери. Относно многогодишната финансова рамка, считам, че е необходимо да се изяснят някои въпроси и естествено трябва да видим дали а, интерпретираме по един и същ начин документа. Но до 2020 година се предвиждат средства 6 милиарда и 600 милиона кръгло за рибарство, включително за пазарите и за регионалните организации. И 955 милиона средногодишно са, означават тази сума. Говориме за 2014-2020 година, но стоеността за 2013 година, която се предвижда с тази сума, ние сравняваме сега по цени от 2011 година. 984 милиона са е, за 2013, които са повече от тези, които средно годишно ще бъдат предоставени след 2014 година. Средната сума на средствата ще бъде по-малка от сумата, която е предвидена сега за 2013 година. Това също трябва да се изясни. Дали правилно тълкувам тези числа. Но всъщност аз така разбирам документа изготвен от комисията, от Европейската комисия. Е, в съобщението си 2014-2020 година за финансовата рамка. Интерпретацията, която аз излагам, е същата, която използваме за всички други сфери разглеждайки финансовата рамка 2014 до 2020 година в относителни стойност показва, че се извършват съкръщения и в другите сектори, но като разгледаме брутния национален доход, се отнася това за всички раздели на бюджета в многогодишната финансова рамка. Въжи също и за сектора на рибарството. Просто искам да го кажа ясно това. Благодаря, казва председателя. Благодаря господин Ферейра. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 17. Доклад за 2011 година относно последователността на европейските политики за развитие. Комисията ни е изготвила становище за водещата комисия 9. Извинете, събравих сроковете за внасяне на изменения по предишната точка 11 юни 12 часа на обяд е крайният срок е, за внасяне на измененията по точка 16. Нещо пропуснах. Кога ще дойде точката за сьомгата в дневния ред? това, което беше номер 15. Това ще стане точка 21, така ли е? Така че 21, както си спомняте, го сменихме, стана 15. Така решихме вчера и сега да продължим. И господин Ферейри има думата отново. La comisión primero, para que presente Първо комисията. Комисията ще представи ли проекта? Добре, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за възможността да представя Европейския доклад, който е третия доклад, публикуван на 15 декември 2011 година. Този доклад е нещо, в което няма да се впускам в подробности. Това са докладите, които ние обикновено изготвяме. А, ако се впусна в подробностите, ще ни отнеме поне 3 часа. Просто ще разгледам процеса. Това е доклад за политическите документи. Е, това е, да, е, задачата ни беше възложена от съвета. Програма за последователността на европейските политики, включително и в сферата на риболова. Доклада обикновено се изработва на базата на тематични материали в е, комисията и в държавите членки. Това е само отчет. Тази година доклада е малко по-специален, защото в 2011 година беше изготвен доклад, който тази година ще бъде последван от доклад и на парламента от комисията ДЕВЕ, от госпожа Естрам. Това ще бъде доклада. Това ще бъде една по-широка основа за доклада за 2013 година. Работният материал на комисията, както казах, беше прият на 15 декември миналата година. Доклада отчита периода 2009-2011 година. Пет предизвикателства бяха откроени търговия и финанси, климатични промени, сигурност на прехраната, риболовно стопанство, миграция и сигурност. Очертава се също така и постигнатия напредък в комисията и в държавите членки. Доклада е разделен на три части. Първата част отразява положението в държавите членки и в целия Европейски съюз, изготвянето на политиките, тяхното приложение. Това са групи, консултации между групите. Втория раздел е тематичния раздел на доклада. Той обхваща петте предизвикателства, особено безопасността на прехраната. През последните две години, разбира се, трябваше да изберем приоритетите. Доклада не включва всичко, което е направено. Големите досиета, големите теми, са свързани с реформата в общата политика в рибарството и се очертава какво е ново в предложената реформа и какво успяхме да постигнем, за да може тя да бъде по-отворена за развитието. Структурата отговаря на структурата договорена в 2009 година, но това не означава, че в следващите години риболова няма да се оформи като отделен раздел. Това може да се промени. Третия разред на доклада дава едно кратко обобщение на основните полуки и гледа напред в следващите няколко мину, няколко години. И също така отразява последващата дейност след предложението на общата политика в областта на риболова. Ще се работи по-малко изолирано, ще се осъществи по-добро сътрудничество между европейските институции, вътре в държавите членки с активното участие на международните платформи на ОИСР. Това е много специално докладване. Все още има някои пропуски. И е, ще ви бъда благодарна за евентуални коментари и препоръки как може да се подобрят несъвършенствата. Измерването, възможностите за събиране на данни – ще бъде отчетено, за да може да се постигнат политики, основаващи се на доказателствата. Няма да се впускам във външните измерения на политиката в областта на риболова, защото разбирам, че това вече е обсъждано. Ще говоря за това какво се планира за следващата година. Вече беше проведена дискусия в Комисията по развитие по този доклад различните комисии също така ще дадат своя принос. Госпожа Ямстрам пише доклад. И ние бихме искали да разберем какви са проблемите, по които трябва да съсредоточи вниманието си в доклада, защото на този етап не се чува много гласа на парламента. Съвета прие своите заключения по доклада на 14 май 2012 година е, насърчени сме да продължаваме да работим и да развиваме подхода, основаващ се на политиката, да предоставяме обратна въз, връзка за въздействието на очертаните от нас политики. И това е нещо, което ще трябва да решим през следващите години. И то е едно голямо предизвикателство – няма да се впускам в, в подробностите на доклада. Не искам да ви отекчавам. Да. Благодаря, господин Ферер, имате думата. Благодаря, господин председател. Няколко кратки бележки. Първо, съжалява много факта, че има такъв доклад това е важен доклад, както каза председателката на комисията. Политик, доклад по последователността на европейските политики за развитие. Имаме официален език. Напълно неприемливо е такъв важен документ да не се предостави на всички официални езици на европейският език. Има го само на английски по-настояще. И аз съм на мнение, че комисията трябва спешно да помогне да бъде преведен на всички 23 официални езици на Европейския съюз. какъв е смисъла комисията ни да даде становище по този въпрос? Последователност на европейските политики за развитие. Вече от 20 е, години има риболовни споразумения с трети страни. Това са развиващи се страни. Работиме по измерението на развитие в рибарството става дума да се преведат средства на тези държави, като в замяна ще получиме техните рибарски ресурси, за да могат те да се развиват също, да развиват собствения си риболов, за да можем в бъдеще е, да не експлоатираме чужди ресурси, а те сами да могат да използват своите ресурси и да добавят добавена стойност е, в търговията с други държави. След 20 години става ясно къде има още празноти, какви недостатъци имат тези споразумения по рибарството. Ясно е, че в този доклад се говори за последователността на европейските политики за развитие и трябва средства за, тези, за това. Защо липсват обаче в сегашното споразумение? Комисията казва, че средствата, които ще се предоставят, ще бъдат ограничени, но тогава ще има само ограничени резултати. Това ще доведе до това, че трябва да помислим какво трябва да направим, какво можем да променим, за да постигнем по-голяма ефективност на сътрудничеството и да има повече пари, а, които да бъдат предоставени на тези държави, да имаме по-голям принос за развитие на тези държави. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин Ферере, господин Хелудин. Благодаря, господин председател. Господин, благодаря, господин Ферер, за встъплението към дискусията. Трябва да кажа обаче, че Малко съм разочарована от представенето на комисията, но както посочи господин Ферейра, този доклад не фигурира на всичките официални езици. Той е изготвен няколко години. Аз прочетох работния документ на доклад, материал на докладчика госпожа Ястрам, която казва, че трите сфери, е, в които до най-голяма степен влияят върху Извинявайте, че чета от шведски, се опитвам да превеждам, които помагат и е, които влияят най-много на държавите страните кандидатки са различните политики на Европейския съюз, включително и любовната политика и политиката за развитие. Аз очаквах да чуя от комисията каква е връзката между тези политики, защото, както каза господин Ферейра, това е политика, която се прилага от 20 ти на години и заключенията от комисията са много интересни. Ние следим това много отблизо и очакваме това да се обсъди от комисията, разбира се, без да се впуска в подробностите, които, между другото, няма изобщо да ме отекчат. Благодаря, казва председателят. Някой иска ли да вземе думата? Комисията, може би нещо да добавите? Заповядайте. Госпожа Билба от комисията. Е, е, Ако след като чета документа на комисията, това резюме, имам чувството, че твърде повърхностно се обяснява нещата. Аз не, не мога да разбера някои неща. Например, е записано, че трябва да се засили последователността на европейските политики за развитие. По-голяма последователност е нужна. И след това е записано, че преговорите по квотите за рибарство трябва да бъдат изготвени за насърчаване на страните и парламента трябва да следи за въздействията. Вчера видяхме това, че представители на комисията установяват нещо. Ние изхождаме от това, че трети страни имат интерес, но Европейският съюз има проблеми с подписването на споразумените. Защо? Защото интересите на, тре, на третите държави, на третите страни, така се каже, се променят. Става дума за критерии, които задава Европейски съюз. Става дума за защита на правата на човека, става дума за опазване на околната среда, социални въпроси. А държавите искат споразумения без никакви условия от Европейския съюз. Китай повече пари ни дайте, по-малко условия и тогава ще подпишем. Не знам в този доклад съществува ли същото противоречие. Искам да попитам представителя на комисията, анализирали сте развитието на тази политика за развитие? И какво става с споразуменията за трети, с трети държави, между Европейския съюз и трети държави. Европейският съюз преди години можехме да си представиме, но днес не сме съгласни с такова развитие. Това ме интересува. Комисията какво ще каже по този въпрос? И няма ли противоречие? относно целите е, в последователността. Какво става за бързо развиващите се пазари? Как се съгласуват тези политики по последователността? Какво е становището на комисията по тези въпроси? Благодаря, госпожо Билбао. Комисията има думата. I don't know if I will be able to respond in detail to all. Не знае дали ще мога да отговоря детайлно на всичко, е, всички въпроси, но първо по отношение на наличността доклада на всички официални а, е, езици. Доклада изда, излиза всеки две години, някои неща се повтарят и ние се придържаме към формата, че обикновено а, е, се издава на работен език на комисията. Към тази линия се придържаме. Е, така че за момента наистина прави сте, той е само на английски. А, по рибарството не искам да ви давам а, иллюзорни надежди. Като автори на доклада бяхме посъветвани да не Излизаме с конкретни предложения за това какво ще се направи по всяка една от политиките. Други са документите, в които а, съдържат нови инициативи. Това е едно упражнение по докладване, при което трябва просто да отразим как, какво е състоянието на нещата с различните политики. Ние описваме политиките такива, каквито са в момента и се стараем да прозраем какви са проблемите. Но разбира се, не всички проблеми са решени. Аз ще продължа да следа кои проблеми не са решени, но а, иначе такъв е формата. А, няма да а, продължа. Колегата ми ще допълни моето изказване. Ако ми позволите, аз ще довърша казаното от колегата. Изказвам се от името на генерална дирекция Маре. Искам да кажа няколко думи по обсъждането. Това, което правим обикновено с държавите партньорки, които са бенефициери, е, че политиката по рибарство не е а, определена като приоритет, е като в държавите членки, тъй като държавите членки определят а, своите приоритети като младеща, училищата и така нататък. Това е валидно за всички държави, освен, може би, някои островни държави. А, и а, обхвата на риболова е по-скоро отраслов. И във връзка с политиката за развитие, тя ще а, завърши нашите действия в областта на риболов. За съжаление, това не винаги става, защото се получава обратната ситуация има финансиране на структурните действия в сферата на риболова и това е проблема с тази взаимодопълняемост на, два, на двете сфери. Искам да кажа нещо по въпрос, свързан с сътрудничеството и че това сътрудничество е неуспех, както беше казано. Аз искам да нюансирам това изказване. Вероятно става дума за липса на информация. Мога да ви кажа, че в повечето споразумения в общи линии нещата вървят, но има редица действия за управлението на риболова, които са свързани с наблюдението върху морската зона, подобряването на научния капацитет, организи... регионалните организации по риболов. Тоест не става дума винаги само за физически инвестиции, тук става дума също така и за пристанища, пристанищно оборудване и а, с 200-300 хиляди евро не може да се направи кой знае колко много. Трябва да се даде административен капацитет на съответните държави членки, но не може да се очаква, че те ще постигнат забележителен успех. В секторния подход се постави акцент върху конкретните потребности на съответните страни в сферата на е, на общата политика на риболов се използват цитираните инструменти. Председателя, благодаря. Благодаря, господин председател, че отново ми давате думата. Не, не очаквам доклада да излезе с предложения, по-скоро с оценки. И аз съм двойно по-разочарована, като чувам, че представителя на DG, генерална дирекция Мари взима думата и го казва. Но като огледаме всички области на политиките на Европейския съюз, за да видим дали са а, в а, тон с политиката за развитие. Това е ваша работа и може би беше добре да попитате колегите си това преди да дойдете при нас. Господин Ферера. За да приключим точката. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. О, искам да се върна към това, което госпожа Ловин каза. Ако разгледаме измерението развитие, И ако считаме, че то не е успяло, означава, че нищо не е направено. Всъщност е направено нещо. Но общо взето казано, може да се каже, че не е успяло това измерение. Изхождайки от големите цели, които са свързани с развитието, именно държавите, които все още са зависими, ще бъдат в състояние сами да експлуатират своите е, рибни запаси, а не да предоставят запасите на европейската, европейските рибни стопанства. Например, Мавритания има 700-800 км бряг и няма нито едно пристанище, на което може да се разтовари рибата. Това е държава, с която на 20 години имаме споразумение по рибарство – което предвижда сътрудничество и развитие на сектора в Мавритания. Но в рамките на 20 години на това дълго крайбрежие от 700-800 км да се построи а, даже и едно пристанище. Това не е ли пълен неуспех? Добавената стойност се изпуска и други държави я ползват, а не самата Мавритания. Затова означавам това като неуспех. Фактически държавите не са станали по-независими, тъй като е, риболова, който се извършва там, не се ползва от държавата, а от външни, други държави. Тоест, тя зависи от външни помощи, които, която нужда не намалява. Това не е само с, така по споразумението с рибарството, но и с цялото сътрудничество по развитие с Европейския съюз, рибарството е само една малка част от това споразумение за сътрудничество. В този доклад се говори за всичко друго, но не всъщност и за сътрудничеството по развитие. Става дума за последователността на отделните части в сътрудничеството по развитие. Измерението по рибарство всъщност не е добре изразено. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, казва председателя. Това е точка 18. Установяване на Хоризонт 2020, рамкова програма за научни изследвания и иновации от 2014-2020 година през декември. Решихме е, да изготвим становище. Водеща комисия е ИТРЕ. Е, докладчик по становище от нас е господин Сокалас. Имате думата. Σας Уважаеми дами и господа, колеги, днеска искам да изложа същността на моето изложение, на моят доклад, относно е, а пък в началото на юли ще бъде представено по-подробно. Чух често, че се говореше за научни изследвания и иновации в рамките на рибарството. Хоризонт 2020 е рамкова програма, която е амбициозна. Това е осмата рамкова програма за научни изследвания и иновации. И има бюджет от 82 милиарда, което е повече от 74 в предишната програма, което е голям напредък. В сравнение с е, това, към което се стреми Европейския съюз в хоризонта 2020. Разговорите вървят хоризонтално за Хоризонт 2020 има различни части. Първите заключения вече са на лице, че този бюджет в номинална стойност е, има някаква стойност, но тази сума не е само ориентировъчна, няма да остане такава може би ще нарасне с 6 до 7%. Това го казвам предварително, за да да сте да знаете каква, каква е атмосферата в областта на научните изследвания и иновациите на Европейския съюз. Така, научни изследвания и иновации в рибарството. В рамките на нашата комисия искам да кажа следното – искам да разясня защо научните изследвания и иновациите са важни в рибарството. И защо са важни според мен, според моето мнение, и какви предложения трябва да направи нашата комисия по Хоризонт 2020. Чух от господин Ферера преди малко, за крайбрежието от 800 км на Мавритания. Ние имаме 68 000, имаме 5 милиона километра, 5 е, милиона заети в рибарството в Европейския съюз и те осигуряват над 5% от общия брутен вътрешен продукт за Европейския съюз дейностите по опазване на околната среда са много важни за Европейския съюз и за економическото развитие. Ролята на околната среда на моретата и океаните е още по-важна, като се вземе предвид колко е важна и какви възможности е има в областта на енергетиката, промяната на климата, транспорта и в демографските промени. Това има общо с изхранването, снабдяването и с други мерки. Има зависимост от екологията в областта на морето и океаните. Трябва да допринесем за по-добро разбирателство по морските екологични системи и целта е наистина едно устойчиво рибарство, което да уважава околната среда и едновременно с това е, да отчита социални и економически аспекти. Това касае, разбира се, най-вече общностите в покрайбрежията. Повече от 90% от видовете в Европейския съюз не са изследвани. Господин Галат спомена нещо важно по-рано. Става дума за това, че трябва да експлуатираме запасите устойчиво. Ресурсите трябва да се експлуатират устойчиво, което е много трудно днес. В сед, днешната седма рамкова програма е, бюджетите за отделните сектори и за аквакултурите 450 милиона евро годишно се предвиждат. 20 предвидени за технологиите. Изглеждат като големи суми, но резултата показва, че не са достатъчни. има нарастване на бюджета и трябва да се постигне повече. Нужни са ни по-високи суми за научните изследвания. Моята основна мисъл в това становище е, е следната. Първо, ще става дума за това колко важно важни са научните изследвания в морската дейност и в корабоплаването, имайки предвид днешните предизвикателства. Една по-тясно сътрудничество с структурните фондове и по-добро сътрудничество в изследователските програми и структурните програми. Това може да се отрази положително върху рибарството. Нужен ни е климат на доверие между изследователите и хората, които директно или недиректно, индиректно са свързани с сектора. Това са представителите в рибарството, потребителските съюзи, политиците. Сектора на рибарството често счита, че научните изследвания са пречка за развитие на рибарството. Това е един менталитет, който трябва да бъде променен. Относно бюджета, позитивна новина е, че изследванията в областта на моретата и корабоплаването е включено в съответният раздел на бюджета. При предизвикателствата на Европейският съюз е включено и са важни дейности, важни са бъдещите дейности. Но важно е да се засилат научните изследвания и да се осигури финансиране. Без необходимите средства не е възможно да се постигне това, което е нужно. И не може да се изчерпи потенциала. Това са неща, които споменам в моето становище. Очаквам с интерес вашите изказвания, за да обогатиме доклада. Благодаря, казва председателят. Господин Цокалас, благодаря ви. Думата дам на комисията. Благодаря, господин председателю. Благодаря за полезните коментари, които бяха направени току-що по това какво всъщност ще коментирате. Съгласен съм, че те не са детайлирани, но ние с несъмнено ще намерим начини да ги сближим с структурните фондове. Има допълнителен потенциал, който ще бъде извлечен, ако работим с други източници, други е, европейски фондове. Изисква се отделните региони да могат да нагодят дейностите си, така че да съвпаднат с научно-изследователската дейност. Ние планираме увеличение на бюджета. Комисията планира значително увеличение на цялата рамкова програма, на целия научно-изследователски пакет и по-конкретно за биоекономиката, именно, а то, там се включват биотехнологите в рибарството и морското дело, където се предвиждат почти отвояване на предложените суми. Това е предложение на комисията. Още нямаме гаранция, разбира се, тъй като много други фактори ще си кажат думата, но комисията проявява наистина желание да направи голяма стъпка напред, за да насърчи научно-изследователската област в а, изследвания в тази област. Ще се възприеме един многосекторен подход. Започнахме това по рамкова програма 7 където се обединяват няколко от темите, като се опитваме да а, инкорпорираме темата околна среда, рибарство и аквакултура – морска биотехнология, всички те да бъдат обединени с секторите транспорт и енергия, енергетика. Но ние възнамеряваме да отидем и отвъд това в следващия пакет – Хоризонт 2020 с презумцията, че очакваме много по-голямо финансиране за тази област. Цялата рамкова програма. Искам да подчертая, че новият пакет 20, Хоризонт 2020 ще обедини не само научно-изследователските дейности, но и значителен компонент ще бъде посветен на цялата верига от научно-изследователска до практическата дейност, разва, приложната дейност. Така че иновациите да наистина да, да се постави ударение върху тях. Мисля, че господин председател, като първо изказване е достатъчно това, което казах. Ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин председател. Това е тема, която действително е основна, важна тема за политиката за рибарството. В а, програмата ни до сега не бе отчетен крайния резултат. Какви предложения е направила комисията по рибно стопанство, както и економическата комисия – която се занимава с изследвания в областта на рибарството. И сега сме в същата ситуация. Това, което на рибарството е нужно, приложно, са приложни изследвания. Не знам дали Европейската комисия е съгласна. Науката е първа цел в предложението на Европейската комисия. В 7 годишната програма бяхме принудени да направим правим изменение на бюджета, за да можем да да раздвижим комисията, да накараме да отпусне поне някаква минимална сума за научни изследвания. Но тя има голям опит с приложните изследвания точно това, което ни е необходимо в рибарството. Но нямаше никакви средства отпуснати за приложни изследвания. Естествено, има европейски изследователски и научни центрове, не само в Испания. И те казват, че им е нужно, нужни са такива изследвания, но тези забележки не бяха отчетени. Сега, за следващата рамкова програма ще се случи същото, както се вижда – многократно в комисията по рибно стопанство имаше доклади за приложни изследвания в рибарството. Цяла, цяла куп литература и всички тези документи казват, че има нужда от този вид изследвания – не знам дали за тези приложни изследвания в рибарството а, да се интересуваме или не, но ние нямаме пари. Единственият източник на финансови средства е този. Но ако нашите учени не получат тези средства, тогава всичко е безмислено. И това всичко само защото защото се смята, че не се числи към голямата наука броенето на рибите, примерно, което не го разбирам въобще. Отговорните лица на Европейската комисия, а и нашите членове в нашата комисия, не разбират ли това нещо? Това е основен проблем. Не се смейте. Има проблеми на ниско ниво, има проблем на високо равнище също. Просто исках да защита моите хора и това е необходимо. Тези системни подходи, като нямаме пари за обикновени научни изследвания, имаме чудесни научни работници, изследователи, но проблема е, че нямаме средства, които да им платим. И това означава, че не може да се движим напред. Благодаря, госпожа Фрага, казва председателят. Благодаря, господин председателю. Няколко кратки неща във връзка с темата. Аз мисля, че всички се съгласяваме, че в бъдеще искаме да сме свидетели на устойчив и конкурентно способен рибарски сектор. Научно-следователската иновативна дейност със сърцевината. Както и за улова, така и за преработването. Искам да кажа, че съм съгласна с колегата по отношение на трудностите, за достъп към финансовия пакет 7. И комисията дава пример. Когато се срещнах с науч, учени, с научно-съдателски институт в Ирландия неодавна, ние размишлявахме как да намерим а, а, финансиране за управление, екосистемно управление, управление на екосистемите. И а, и решихме да го направим заедно с други държави и да потърсим средства в рамковата програма, но накрая бе финансирано от държавата членка. За мен това е неуспех, защото според мен трябва да си изваждаме полука, когато виждаме такава липса на сътрудничество. Това наистина е провал, неуспех, от който трябва да си извадим полки. И мисля, че е, това е много важно, съществено. А, що се отнася до преработващия сектор и там ни трябва научно-изследователска иновационна дейност. А проблема при пакета 7 беше, че в моята държава членка и в моя регион преработващия сектор съвсем малки и средни предприятия. Те дори не са и средни и малки, а са съвсем микропредприятия. И те дори не могат и да мечтаят да, е, да вземат средства от рамковата програма. Това е немислимо. И аз предлагам нашата комисия да погледне сериозно на моите предложения тук и в Комисията по земеделие, че програмата Хоризонт 2020 да бъде упростена. Ние говориме за упростяване, като че ли това е свещения грал. А, но наистина трябва да има специални гаранции за микробизнеса, да може да има достъп до програмите, финансиране по програми за научно-изследователска и иновативна дейност. Благодаря. Сеньор Сокалас, Благодаря, казва председателя. Дам думата на господин Сокалас отново. Благодаря. Това, което госпожа Фара каза, а, сега фрага, а, няколко думи за общите въпроси на европейската политика в областта на научните изследвания. Смятам и съм убеден, че Лисабонската стратегия действително не беше полезна, но постави правилната основа. Нов вид производство с полагане на основите на обществото на знанията, на науката. Е, важни са образованието, научните изследвания, иновациите и иновативното предприемачество. Получаваме един триъгълник, който е идеалистичен. На практика става дума за начина по който се изразходват парите. За да се придобият знания чрез образование и изследвания са нужни пари. Те, те трябва да бъдат преобразувани в знания. А при изследванията знанията се превръщат в пари чрез иновативност и иновации. Това е модел, чрез който хората произвеждат. Но често се среща следната грешка. Изхожда се от това, че иновацията изключително стои във връзка с, във връзка с новите технологии или с новият, новото, нов напредък в технологиите. Например, индустриалната биотехнология и идеите като съвършенство. Е, такива само дейности се подпомагат. И аз казвам, както вие подкрепяте съвършенството като принцип на човешката дейност, независимо дали произвеждаш обувки или нещо друго – съвършенството трябва да съществува в човешката производство, производство на човека. Но относно рибарството, което ни интересува, моретата, научните изследвания, потребностите, изхранването на хората, това са важни въпроси и не бива да бъдат пренебрегвани. 55 милиарда евро е годишният оборот в, на рибарството в Европейския съюз? И, например, дали аквакултурата ще постигне нещо, трябва да изчакаме научните изследвания. Това е много важен въпрос за човечеството. И напомням, че че 2025 година ще бъдем още няколко милиарда отгоре и развитите страни, моретата, устойчивостта и рибарството, научните изследвания, всичко това трябва да бъде важна важна тема в бъдещата дейност. Например, фотоволтейката е една от тях. Благодаря. Благодаря за размяната на мненията. Надявам се, че сътрудничеството ще продължи и ще стигнем до едно становище, което ще отчита тези неща. Благодаря, казва председателят. Госпожо Ловин, искате думата? Извинявайте, ще бъда много кратки. Искам само да кажа, че в общи линии аз съм много удовлетворена от този проект Хоризонт 2020 година. Искам да задам въпрос за връзката между многогодишната финансова рамка и този Хоризонт 2020. Искам да подчертая само не само за приложната наука, на нас ни липсват основни изследвания на екосистемите и на влиянието на климатичните промени. И това се откроява в доклада на господин Цукалас и се надявам, че ще можем да обсъдим това по-нататък. Благодаря, казва председателя. Съвета. Не мислех, че искате думата. Извинявам се за объркването, казва председателя. Искам само да кажа няколко думи сега в отговор на коментарите на госпожа Фрага. Тя е напълно права. Имаме много големи дефицити в тази сфера, например от гледна точка на научната подкрепа за управлението на риболовната дейност. Трябва обаче да се разгледат проблемите по-подробно и тези празноти всъщност са празноти от гледна точка на наличието на данни за анализ. И така, всеки път, когато организираме научни прояви като международни комитети или научно-технически комитети, от тях проистичат важни доклади и тези квоти са в ни големи количества. 40% от наличните запаси не могат да бъдат оценени. Защото нямаме необходимите данни и това не се дължи на липсата на научни изследвания, по-скоро защото има празноти в, събирането на данни, в, в рамковите програми за бъдещия хоризонт 2020 година. Нещата са различни. Това е различна структурна дейност и всичко зависи до много голяма степен от добрата воля на държавите членки. Ние правим всичко, което е по силите ни. Ще а, възобновим системата, ще предоставим възможност за по-ефективно и просто събиране на данни и същевременно ще продължим да си сътрудничим с. А, Генерална дирекция научни изследвания. Това е прекия ни партньор в сътрудничеството, за да може да видим какво може да бъде направено в, все още в седмата рамкова програма за хоризонта 2020 година, за да можем да очертаем какви са сферите научните изследвания. Аз говоря за научни изследвания, не от гледна точка на непосредствените данни е онова, което е свързано с приложните данни, е, така че аз мисля, че нашето сътрудничество е, ще донесе резултати. Има много добър материал свързан с разработването на прасната система, управлението на различните рибни видове, защитените морски зони. Така че значителна работа е извършена и продължаваме да работим. Мисля, че не е необходимо да се опрекваме за напредъка, който е постигнат в тази сфера. И така мисля, че можем да приключим и да преминем с точка 19, изменение на регламент 1342 на съвета от 2008 година. Той се отнася за запасите от Атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлуатират тези запаси. И сега госпожа Додс или комисията първо? Нека първо комисията да вземе отношение. Господин председател, уважаеми депутати, уважаеми колеги, целта на това предложение е регламент за създаването на дългосрочен план за запасите на Атлантическа треска и така нататък да бъде поставен в съответствие с договора за функционирането на Европейския съюз. Предвиждат се делегирани мерки и мерки по прилагането. Регламента на комисията 237 черта 2010 излага подробни правила във връзка с, с, с треската Член 10 на регламента урежда смъртността на рибните видове и съвета би трябвало да ревизира параметрите, за да може да се осигури постигането на целите на управлението. Регламента дава правомощия за изменяне на тези неважни, неосновни елементи и предложението за изменение на регламента прехвърля правото да се извършват тези неосновни изменения на комисията. Комисията ще може да прилага и да приема делегирани актови, актове по техническите параметри, изложени в предложение, в приложение трябва да се дават делегирани права за коригирането на риболовното усилие и за изключването на определени риболовни прагове. На комисията следва да се дадат правомощия за изпълнението на разпоредбите, формата на специалното разрешително за риболов и а, формата на съответното разрешително за риболовните кораби. Разпоредбите на член 30 следва да бъдат допояснени след влизането в сила на Лисабонския договор. Предложен, предложените изменения а, отговарят на необходимите промени за ефективното функциониране на документа в съответствие с Лисабонския договор. Едно проект но предложение, проекто предложение беше прието, то е внесено и на съвета, и на парламента. Благодаря ви за вниманието. Gracias. Gracias. Dodds. Thank you, uh, Mr. Благодаря, господин председателю. Първо, приветствам а, логика, а, възможността да изслушам комисията и нейната логика по тази тема. Аз имах кратка среща с представители на комисията и се надявам срещите да продължат. Тя представи тази, това предложение като един прост трансфер а, на разпоредбите на Лисабонския договор. Аз обаче Искам да чуя мнението на нашата комисия най-напред по два въпроса, които виждам като много важни за управлението на треската в водите на Европейския съюз. Става дума за технически въпрос. Има неща, които съм съгласна, с неща, които не съм по техническите въпроси, тъй като въпросът е много широк комисията, може би нека да чуем коментарите и после да придвижим напред процеса. А именно, на 8 марта тази година се проведе заседание на държавите членки, на което се постигна споразумение, договореност. Предложиха се някои мерки, а именно, че най са пренебрегнати най-важните елементи на плана за възстановяване на запасите на треска са пренебрегнати от комисията. По силата на а, член 34 на комисията бе предложено да предложи някои а, изменения. Не е направено това нещо и независимо от прегледа миналата година от научните работници и уверение от комисията на съвета през декември миналата година, че изменения ще дойдат. Значи това е един от въпросите, по които нашата комисия би, сигурно ще се изкаже сега не, на, то, на този етап. Вторият аспект аспект, който е не по-малко важен и надявам се и комисията, нашата комисия, членовете на комисията да се изкаже, че докато като се придвижваме напред а, а, по този план, все още виждаме, че не е постигнато значимо а, договореност между съвета, комисията и парламента как да а, подхождаме към тези планове по-нататък например, за Сафрида. Плана за Сафрида се придвижи за Херинга. Те са в, зале, в задънена улица. И може ли наистина да се направи изследване и да се поиска малко повече движение по отношение на този въпрос, специално за запасите на треска? Доспирам до тук и с удоволствие ще изслушам вашите изказвания на, мои, на моите колеги и ще работя заедно с вас. Благодаря. Благодаря. Господин Кун има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Рандос за коментарите относно предложението на комисията. Вчера при изслушването ясно разбрахме в какво критично положение се намира Атлантическата треска на запад от е, Шотландия. И за това е необходимо да се направят не само промени в а, е, разрешение Олов, но да можем да пост постигнеме и възможно най-големият устойчив улов. И след Лисабонският договор, ние като комисия по рибно стопанство, като парламент, сме в състояние да получаваме информация от комисията по тези многогодишни програми и да участваме в вземането на решение – е, при разрешения улов, научните изследвания са много важни. Е, това са няколко наброй въпроси, но приспособяване на мерките, това е много важен момент. Регулиране на риболовното усилие. Дискутира се по това какъв е капацитета, какво е усилието, как задълженията на държавите членки ясно трябва да бъдат дефинирани. Е, разпределението на усилието е важна тема. Размяната на усилия, групи по усилия, процедури по взимане на решение. Това са важни въпроси по темата. Понякога решението на съвета по рибарство е, е като защита на запасите. И ако разгледаме това нещо, ще видим, че доста се променя тази крива. Мога да докладвам и да преценявам само за запасите в Балтийско море, но в Северно море е подобен случаи. Преди 5 години треската беше в такова критично състояние, че най-добре беше да се забрани улова й. И се опитвахме да въведеме аквакултури, за да подсилиме запасите. Сега се намираме в положение, при което имаме нарастване е, на треската в Балтийското море в такъв размер – е, но паднаха цените. И падаха цените. И рибарите казват, не можем да продадем даже рибата. Трябва да получим, просто да постигнем баланс. Няма превод, казва председателят. Извинявайте, че ви прекъсвам, но няма превод от една от кабините. Английска кабина няма превод. Сега имате ли превод? Е, това е опитът, който заедно с... натрупахме. Относно Атлантическата треска е подобна ситуацията. За това регионал... планове за регионално управление са много важни. Къде ще се осъществява улова? Те а, нараства значението на такива планове. Нашите френски колеги в този е, триъгълник Ирландия, Шотландия, Великобритания – показаха, че със собствени методи се, се погрижили за запазване на запасите. И е, ние делегираме правомощи на комисията, но трябва да изискваме от нея доклад всяка година за състоянието на Атлантическата треска. И това е моето настояване. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателя. Благодаря, благодаря на госпожа Додз за това, че отвори дебата по този въпрос. Както аз разбирам, предложението е да се нагоди плана за управлението на треската с Лисабонския договор. И въпросът тук, залогът е дали нещата включени в а, а, делегираните и в а, актовете за изпълнение си пасват. Това смятам, че е много важен въпрос за нашата комисия, защото така трябва да постъпваме към всички планове за управление. Не съм била докладчик по никой от тези планове и не съм а, а, запозната с всички осложнения, но искам да попитам госпожа Доц какво мисли за а, делегираните и прилагащите актове. Според мен делегираните актове могат да бъдат а, върнати за винаги. Могат да бъдат а, т.е. винаги може да бъде прекратено делегирането. На мен това не ми се струва толкова опасно. А, а що се отнася до актовете за прилагане, това уеднаквяване, нагаждане на мерките е, между всички държави и членки, т.е. всички да прилагат по един и същи начин, за мен е, е разумно разрешенията за риболов, информацията, предаването на информацията да се уеднаквят. Е, аз съм любопитна да чуя какво мисли госпожа Доц за това. Това е едно така общ сигнал за предпазливост към всички нас. Трябва да се срещнем с комисията, с съвета на министрите, преди който и да било план за управление, да му дадем ход. Много сериозно трябва да погледнем на това. Това беше моята бележка. Благодаря. Благодаря. Госпожа да, госпожа Доц, ще направите ли коментар? Само а, на, като отговор към Изабела. Ние а, разгледахме предложението на комисията и за мен Важното е, че ако договорим един план, а тук всички в комисията ще се съгласат, че когато имаме дългосрочен план, това е най-добрия подход. А в момента имаме една а, лоша практика през всеки декември да почваме пазарлъци. Защото една фирма риболовна по този начин не не може да прави дългосрочни планове. Много важно е, за да дадем а, а, един импулс на тази промишленост. Тоест, това е първият елемент, който искам да подчертая за мен. Това ще рече, че дългосрочният план, след като е договорен и вече е утвърден между парламента и съвета, дава възможност да се дългосрочно да се види каква е посоката за развитие на рибарския сектор. Сега дали делегирани, изпълняващи, прилагащи. Важно е да видим кое е от съществено значение за плана. Има някои неща в плана, които са средносрочни и имат нужда от малко нагаждане, но не са толкова важни за крайната цел на плана. Такъв подход искам да възприемем, нали така? Да. Мисля, че надявам се да съм пояснила а, а, питането ви. Благодаря, госпожо Доц. И сега да видим многосрочния план. Точка 20. 1098 от 2007 регламента пак за треска в Балтийско море. А извинява се председателя, че комисията искаше да се изкаже. Благодаря. Искам само да благодаря на докладчика за е, аргументите, с които излезе. Искам също да поясна това предложение. Това предложение е едно от няколкото изготвени от комисията и смятаме, е, че става дума за едно нагаждане е, или уеднаквяване, хармонизиране на законодателството с Лисабонския договор. Така че в това предложение правим именно това. Разбира се, докладчицата е абсолютно права, че има, стои големия проблем за управлението, дългосрочния план за управление на запасите на треска. И искам само да подчертая в този контекст, че комисията работи с държавите членки, заинтересованите лица и научния комитет, за да видим кое би било най-доброто решение, за да подобрим ефективността на този план. Тъй, тъй като вече е направена оценка на плана и бяха идентифицирани редица ключови въпроси за подобряване на плана и също така с координация с държавите членки и заинтересованите страни, ние решихме, че най-доброто решение ще е да се работи за изготвяне на един смесен план по рибарството. Един от големите въпроси е въпроса за изхвърлянията. За това ще бъде смесен план. Дългосрочната ни работа ще бъде да определим какво значи Mixed Fisheries план или план смесен план в областта на риболова. И следващия път, когато се срещнем, нашето намерение е вече да задълбочим дебата с съвета, с парламента за това, кой, кои ще са основните въпроси залегнали в този план. Като имаме предвид време вие графика, научния съвет ни а, а, сигнализира за нуждата от технически решение – ние ще въведем през идния месец една малко, малка ревизия или преразглеждане, за да се вземат предвид някои пояснения по някои членове и по въпроса за риболовното усилие. Тоест, това ще е само едно ограничено предложение, защото основният въпрос за гарантиране на на ефективността на плана е, че той ще бъде план, смесен план по рибарството. И когато дойдем при вас пак заедно с съвета, освен поясняването, упростяването на някои членове, ще вземем предвид и въпросите, свързани с хармонизирането. Тоест, работим в посоката, която и вие казахте, че искате. И ще излезем с едно ново решение в дългосрочна перспектива. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към точка 20 многогодишен план за запасите от резка в Балтийско море и за рибловните предприятия, които експлуатират тези запаси. Господин Валеса отговаря, но първо комисията. След това господин Валес и след това другите членове на парламента. Uh, Благодаря, господин председател. Не знам дали трябва да повтарям същото, което казах и преди във връзка с плана за а, треската за Северно море, което е същото, както и за Балтийско море. Този план беше оценен и учените по молба на държавите членки от Регионалния консултативен съвет за Балтийско море работят по нов план. Между време обаче в съответствие с молбата на парламента и на съвета внесохме това предложение за хармонизиране е, и за промяна на процеса на вземане на решение. И това е всичко, което искам да кажа на този етап. Сега господин Валес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за първото а, изложение, обсъждането на предишна, предишната точка. И макар, че ние говорим само за коригиране на плановете за управление, Европейската комисия отиде по-нататък, предложи дати, крайни срокове за това преразглеждане и би трябвало да е, направим и още една стъпка по този път, да въведем нови промени в регламента, който е даже доста устарял и не отговаря на ситуацията в Балтийско море. Не отчита взаимодействието между различните рибни видове. Самия план е добър, той доведе до възобновяването на запасите. Основното, основният му недостатък е липсата на гъвкавост. Учените и риболовците ни казват, че ресурсите на треската са добри на този етап. Научните консултации показва, че квотите могат да бъдат увеличени, ако е необходимо, и с 40%, но по план ние имаме ограничение. Европейската комисия не може да увеличава квотите над прага от 15%. Така че ситуацията е следната. Имаме добри ресурси, които биха могли да бъдат улавяни но треската е а, заплаха за а, шпротите в региона и ние би трябвало да разглеждаме различни видове за въвеждане на данъци. Според научните данни, ние ловим риба в Балтийско море според ресурсите и смъртността на рибите се вижда, че квотите могат да бъдат увеличени с повече от 15%, но Европейската комисия не предостави възможности за повишаване на гъвкавостта на плановете, макар че ни беше обещано такова предложение. Такова по-гъвкаво увеличение ще бъде важно във връзка с пелагичните рибни ресурси, от които се храни треската. Необходимо е също така да обсъдим и предложението за по-дългия планиран период на преразглеждане Предлага се този период да бъде 5, а не 3 години, както е сега. Ресурсите на Тереска в Балтийско море са много мобилни и се питаме защо комисията иска 5 години, а не 3. Те си планове не би трябвало да бъдат фиксирани, те би трябвало да бъдат един по-гъвкав начин. А, за реагиране. Искам да благодаря на комисията за нейното изложение. Ние работим по плановете за управление на треската. Госпожа Ловен. Благодаря, господин председател. Нямах намерение да взимам думата по този въпрос, защото си мислех, че ще се говори само за хармонизирането с Лисабонския договор, но тук ме разстроихте. Дългосрочните планове за управление са за да може рибната промишленост да прави дългосрочни планове. Така както беше управлявана Балтийската треска, не даваше възможност да се планира какво ще се случи, защото квотите се увеличаваха 100% една година, след това следващата година бяха намалявани с 80%. И това беше катастрофа за промишлеността. Това, което се опитваме сега да направим в Балтийско море е да се увеличи запас, да се увеличат запасите на треската а, с оглед на бъдещето. Всички знаят, че треската може да стигне възраст 40-50 години. На нас са ни големи тези вис големи индивиди, за да може да има а, възпроизвеждане на а, ресурсите. Самия факт, че това, което се говореше, че треската ядеш протите, а, и всъщност тук имаме един политически избор. Искаме ли да насърчаваме връщането на а, треската, което е за човешка консумация или да говорим а, или, или да угодим на онези, които ловят шпроти, с които се хранят а, норвежките сьомги. На, в Балтийското море е съвсем ясно. Ако а, ще има много треска, ще има по-малко шпроти. Има конфликт между тези два сегмента. За съжаление, това, което правим, е караме е, промишлеността да реинвестира в други риболовни корове и продължава да ловят шпроти. Аз мисля обаче, че общността би предпочела жизнена треска, а, а не, а не а, е, чуждестранна сьомга, хранена с шпроти. Нека да водим тази дискусия мирно и мисля, че ем, хармонизирането на сегашните текстове е достатъчно за този етап. Благодаря ви, се извинявам за изблика. Комисията. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа няколко неща във връзка с това, което чухме. Е, благодаря за вашите коментари. Да, наистина изменихме целта на плана, като включихме целта е, за а, на нивото на максималния устойчив улов а, има едно а, ограничение на а, стръмното увеличаване или стръмното намаляване на числата. Според нас това помогна много на държавите членки и на самия отрасъл да планират а, своите дейности. Днес ISIS ще публикува научните си съвети тази година. За съжаление, нещата няма да бъдат така ведри, блестящи за треската, както миналата година. И тук трябва да отчетем тази допълнителна полза от дългосрочните планове, за да не може да се отклоним от тези 15% е, граници флуктуация на ОДО. Проблема с развитието на дългосрочните планове е, че ако се заложи крайен срок за оценка от две години, учените не могат да оценят въздействието, което план е имал върху върху запасите. Именно това предлагаме тук. Във всички научни доклади можете да прочетете, че двогодишни планове са твърде кратък срок за оценка на плановете ако говорим за въздействие върху рибните запаси в морето. Именно за това предлагаме по-дълги срокове. Това не означава, че няма да следим всяка година какво става. Задължение на ISIS и на учените е да следят онова, което се прави. Това е задължение на държавите членки и, е, и годишния научен опит и съвет предоставя научна информация. Естествено, има клаузи за извънредни случаи, в които можем да се за намесим. Законодателите могат да се намесят, ако се заблюдава някаква необичайна, неочаквана програма. И последното нещо е, че работим по нов междувидов план, който да отчита взаимодействието между различните рибни ресурси. В последния доклад учените казаха, че все още има потребност от допълнителна научна информация, която да бъде вложена в тази работа. Необходимо е също така да се проведат широки консултации с широката общественост, което все още не е направено. Ние в момента навлизаме в първата става, фаза, извинете, държавите членки ще работят, за да се постигне новия план. Благодаря господин Валенса. Преминаваме сега към точка 15. Многогодишен план за запаси от сямка в Балтийски и за риболовните дейности по експлуата... експлуатацията на този запас. В своето ноемврийско заседание комисията ни запозна с съдържанието на предложението. Сега господин Грубарчик, имате думата. Вие сте автора на проекто доклада. Благодаря, господин председателю. Дами и господа, аз всъщност искам да се върна на дискусията за треската. Това е много широк въпрос. И ще имаме по-допълнителни възможности да говорим за това. Така че, нека да си се придържам към въпроса за сямгата. Ние предлагаме изменения. Колегите получиха измененията, надявам се. Това е нашият отговор на предложение на Европейската комисия. Преди това, след е, обмен на възгледи между докладчиците в Сянка и в рамките на, на нашата комисия, ние изготвихме един списък от въпроси от значение за този въпрос е, плана за управление на сьомгата и то на а, списъка включва неща, с които не сме съгласни и искаме да бъдат променени. Няма да говоря за консервационната страна. И няма да навлизам в подробностите на становището, а, изложено от РАК, а, РАЦ. Тяхното становище е корено различно от становището на Европейската комисия, което казва, че секторът или стопанският сектор е на различно становище от становището на Европейската комисия, което вече е сигнал, че трябва да се проведеят по-задълбочени консултации и дискусии, защото становището на тези хора трябва да се вземе предвид и Европейската комисия не може да пренебрегне тяхното становище, защото това е подрамва цялата обща политика в областта на рибарството. Нашите изменения са свързани с редица въпроси. Първо, предложението на комисията за запасяване, подновяване на запасите и за така наречените богати реки. След един 7 годишен процес на захранване на запасите, този процес трябва да бъде спрян. Това е а, лимита много реки, много местности са дефинирани като богати, защото са се водили там точно такива а, процедури на обновяване на запасите. Вие получихте информация за член 14. Има малка грешка в превода, казва оратора. Този а, член се казва, че подновяването на запасите ще е съобразено с естествената репродукция. Ако тя е под 80% в дадената река, т.е. има по-низки проценти на репродукция, това обновяване, изкуствено захранване ще се поднови. Ще продължи. Ние искаме повече да са тези реки, т.е исторически погледнато, северните части на Европа са, имат много такива реки. И не бива там да ограничаваме броя до някакви 100, да речем. А и най-вече държавите членки трябва а, да действат а, в свой интерес, да имат такива реки. Значи, предложението е да се продължи това а, презахранване за 10 години, докато се стигне 100% ставка. Ако тя не се постигне, причините за тази ситуация ще бъдат проверени. Защо е така? След което ще а, се елиминират а, причините за това неефективно захранване на басейните с а, а, млади риби ще се проведе мониторинг е, и научните работници ще са тези, които ще видят какви са причините. Следващата стъпка е да се премахнат препятствията, които вече са идентифицирани и процеса на захранване ще продължи през следващите 10 години. Стигнали се това, този прак от 80%, реката се счита вече за естествено богата на сямга – тя ще бъде етикетирана като такава и ще спрае подаването на а, нови запаси. И обаче тези, които управляват реката, трябва да гарантират тя да остане богата на Сиомга. Друг въпрос се отнася до дребното риб, дребния риболов. Тук говоря за бордовите дневници, отчетността и инфраструктурата на плавателните съдове. Ние има, има, ние ще оглеждаме тези съдове, които са под 12 метра дъл, дължина, според съществуващото законодателство. Те се считат за, дреб, за малки и техните собственици за древни риболовци. Те се третират като такива. Сега, по отношение на спортния риболов. Това е една област, която предизвика много противоречия след изслушването, което бе проведено вчера, разбрахме, че в Италия е по-добре да не си регистриран като професионален риболовец, а да си спортен риболовец, защото ако си професионален, ще бъдеш на постоянно под наблюдение. И ще ти се провеждат инспекции, ще бъдеш подложен на контрол. Това ще рече, че трябва да е, направиме много точна дефиниция на това какво е спортен риболов. Да гарантираме, че в областта на спортният риболов инспекция, контрол ще бъдат не по-малко стриктни от тези при професионалните рибари. Ние, разбира се, не искаме всеки, който отива да лови Сьомга да бъде принуден да си издал разрешение, но трябва да видим какви са съществуващите а, разпоредби по регламент 404 и какви са точно изискванията за даване на а, лицензии, разрешителни за спортен риболов. Ако това ви интересува, може да се запознаете с този документ. Сега, отчетността и въпросът за делегираните актове. Техническите мерки, които са дефинирани от държавата членка, трябва да бъдат комисията, Европейската комисия трябва да бъде уведомена за тях в срок от една година. Това е рационалният подход – за да може да се реагира на промени, когато се случва, т.е. да сме по-гъвкави. Европейската комисия получава такава информация всеки три години и като че ли не е много адекватна идеята за 6 години, веднъж на 6 години. Веднъж на 3 години е по-добре. Сега, прекратяване на делегираните актове. Това също предизвика големи е, е, противоречия. е... Когато една държава членка не е изпълни изискванията, делегираният акт се оттегля. Тук трябва да се прави дефиниция по силата на Лисабонския договор т.е. да бъде хармонизирана с него. Там се посочват начините за е, спиране на делегирани актове и това е задължително за всички, включително за държавата членки. И на последно място хищниците и тяхната роля в управлението. Знам, че Дизабел е на, на различно установище от мен. Аз също е, ще защита тюлените, но искам да за да видим истината. Защото цялата а, а, резултати от научно-изследователска работа, с която съм се запознал, като че ли опровергава истинската ситуация в Балтийско море по отношение на въздействието на, на тюлените и кормораните върху рибните запаси. Като че ли не отразяват въздействието на, е, на тюлените и кормораните върху рибните ресурси. Според мен те трябва да бъдат третирани като част от целия процес и предложението е да поискаме от Европейската комисия да оцени въздействието на тези а, хищници, тюлените и кормораните, а, как, как те какво въздействие оказва те върху рибните запаси в продължение на 3 години, след което да се изготви план за управление. Ако се окаже, че няма проблем, аз ще съм първия, който ще престане да прави коментари в тази област. Благодаря. Благодаря. Сега господин Валес. E, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Грубарчик, за много добрия доклад. Аз виждам няколко проблема. Първият е възстановяването на запасите. Това е много важно. Виждаме изявление в доклада, който представят този процес в много отрицателна светлина. Аз не мога да се съглася, защото това ще доведе до отдръпване от практиката на възстановяването на ресурсите. Това е една възможност за повишаване на възпроизвеждането на сьомгата ако това се прави само за кратки периоди, това няма да бъде ефективно. За бъдеще трябва да съсредоточим вниманието си върху по-доброто качество на генетичния материал. Необходимо е да е, ограничим само а, неправилно извършваното възстановяване на запасите което не запазва генетичния състав. А, нека да помним, че ако нямаше а, възстановяване на запасите, нямаше да имаме сьомга. Именно за това предложените решения би трябвало да бъдат модифицирани. Тук говорим за, а, за реки, които са богати на а, сьомга, а не потенциално богати. И тези ограничения означават, че ако резултатите на тези дейности не са положителни, ако не е достатъчно, ако не прилагаме дейности, които водят до а, които улесняват преминаването на сьомгата, тя няма да може да бъде възстановена и върната в местата, които е обитавала и откъдето е била изместена благодарение на човешката дейност и тогава сьомгата ще изчезне от тези реки, то ще има отрицателно въздействие върху околната среда, върху туризма и така нататък. Ще се позволи на други потребители да продължат безотговорната си дейност, която разрушава рибните ресурси и хабитати и местообитание. Не мога да се съглася с идеята да инспектираме само 50% от а, е, м, свалената от корабите риба. Освен това, член 17 в който се говори за контрол и за инспекции, в него се предлага капитените да бъдат, задъл... да бъдат задължени да уведомяват незабавно съответните органи веднага след завършването на риболова. Това не е реалистично, то трябва да се прави не повече от един час преди приключването на риболовната операция. Радвам се, че ще преразгледаме използването на дрейв и се надявам, че предложените от нас промени ще бъдат прияти от докладчика. Сега да се обърна към Европейската комисия, за да може този регламент да действа като един комплексен регламент и да донесе полза на риболова и рибарите. Тя той би, би трябвало да бъде пренаписан. За съжаление, редица предложени решения не отговарят на реалността и е жалко, че не използваме примера на регламент 1100 от 2007 година за възстановяването на ресурсите на змиорката. Аз работя по измененията за съжаление, просто промяна на числата няма да доведе до решение. А може би проявявам прекалена критичност, но може би този документ не е, е база за конструктивни виждания. Благодаря господин Валенса, господин Кристенсен. Благодаря на докладчика за извършената работа. Най-общо съм съгласен с докладчика, че липсват научни данни. Винаги е добре да се изслушат съответните партньори и експерти. Ще се приближим по този начин до по-разумното и устойчиво решение относно експлуатирането. Важно е в многогодишния план да се подходи правилно, въпреки че няма достатъчно данни. От името на моята политическа група искам да направя някои изменения и коментари. Подкрепям 6, 7, 13 и 40 от измененията, където се казва, че всички спортни плавателни съдове трябва да бъдат включени. И звучи малко странно, когато комисията предлага само спортни риболовни плавателни съдове да бъдат взети, които служат за обслужване. Сервизни, така да се каже. Като пет малките производства също имат значение за сьомгата в определени реки. Не знам дали трябва да се въведат показатели, например, за женските сьомги, които се връщат на изходната си изходни си места, откъдето са били родени. Например, член 15 са засегнатите държави да публикуват данни по броя на женските сьомги, които се връщат в, пореките в местата, къде са се родили. Смятам, че трябва да помислим как ще изглеждат нещата с изменението 18 и 19. Трябва да погледнем дали действително са необходими тези изменения, имайки предвид електронните книги за всички плавателни съдове. Докладчика предлага кор, плавателни съдове по 12 метра бъдат, да не бъдат задължени да водат такава отчетност с тези а, бордни книги. Още веднъж искам да подчертая, че съм загрижен за предложението на Комисията по екология – да се обяви пълна забрана по отношение на начин на риболов на сьомгата, тогава няма да има професионални риболовци. Има единство в мненията, че има е, лов на рибата сьомга и не трябва да наказваме тези, които са се регистрирали за улов на сьомга. Трябва да е, контролираме тези, които не са се регистрирали. По-голямата част човешките дейност заплашва запасите на сьомга. Екологичната комисия малко пресила своето становище. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Госпожа Ловин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря една докладчика за господин Гробарчик за извършената от него работа. Аз съм склонна много повече да приема философията на комисията. Това е доклад и план за управление, чиято цел е да възстанови дивите балтийски запаси, което е много важно и то упражнява натиск върху държавите членки, като например Швеция, която би могла да възстанови сямгата в реките. И тук намаляването на тези дейности всъщност показва, че това ще помогне на риболова, но застрашава дивата сямка, защото рибарите не знаят дали са уловили дива сямга или сямга от възстановени запаси. Аз приветствам предложението на комисията и аз мисля, че то може малко върху... Аз мисля, че трябва да бъде запазено а, това, което предлага комисията. Важно е, съгласна съм с господин Валенса, че възстановяването на запасите би трябвало да бъде от биологично близки видове за предпочитане от същата река. Още нещо в доклада ви. Вие казвате, че не трябва да има дневници или регистри на кораби под 12 метра. Повечето от риболовците на Сьомга имат много малки плавателни съдове и това ще изключи много професионални риболовци бари от тези изисквания. Също време аз съм съгласна с вашето предложение, че трябва да се включи всичко, включително и ам, любителския риболов, спортния риболов. Това за мен не е, е смислено. Комисията предлага всички кораби да имат свои дневно, дейности, дневници, извинете, и а, да отправят предварително уведомление, всичко това да бъде в съответствие с е, изискванията за отчитане. Ние знаем обаче, че до голяма степен улова е, е от е, тези спортни рибари. Вие предлагате да се възстанови риболова, забранат, извинете, на а, дрейфовите мрежи. Вие сте съгласни, защото не сте променили този параграф в предложението на комисията. Ние бихме искали пълна забрана на а, риболова в открито море би трябвало да се насочи риболова към а, устията на реките. Не може да има мрежи на дрейф в устията на реките, за това не виждам защо предлагате да се преразгледа забраната за мрежи на дрейф. Това не беше предвидено за спасяването на речната сьомга. Става дума за други балтийски рибни видове. И когато говорим за тюлените и кормораните и оценката на ефекта, рибните стопанства в открито море са подложени на много тежък и вреден ефект на е, дивата сьомга, но е, и се отчитат също така е, числата за смъртта, причинявана от тюлени и корморани. Нещо, което беше прието от Комисията по околна среда и което според мен е много важно, е хармонизирането на размера за разтоварване на ам, на ам, Регионалния комитет за Балтийско море <clears throat> писал писма има големи съмнения за а, това, че сямгата се отчита като морска пастърва. Така че е необходимо а, хармонизиране на размера за морската пастърва и за сямгата, защото в противен случай нещата наистина ще бъдат а, пълна каша. Регионалният комитет не подкрепя плана за Балтийско море. Аз мисля, че документите трябва да фигурират на сайта на Балтийското море. Те не, те не казват, че не подкрепят плана, казват само, че не са можали да го проучат задълбочено район, регионалния комитет за Балтийското море а, трябва да а, бъде заставен да предостави известно пояснение. В общи линии струва ми се, че това е всичко. Да, също така бих желала да ви питам дали бихте подкрепили удължаването на крайния срок, защото ам, едва ли ще можем толкова бързо да се справим до понеделник. Благодаря, господин Кун. Има думата. Няколко бележки от моя страна докладите на докладчика и на колегата от Авалеса засягат същността на нещата. Тази възможност запасите на дива сьомга да бъдат доведени до разумно ниво. Общият улов в тони винаги се показва, докато при сьомгата се брат бройките. И тогава знаеме в какво положение се намира тази риба. Най-малкото риболовното усилие с, с, с, има тогава, когато хващаш вида в място, където а, схвърляха и вера си. При а, аматьорският риболов, съгласно член 3 трябва да се определи точно това понятие, кои попадат под него. Ако всички трябва да бъдат включени, както доклада, докладчика спомена господин Горбачек, Горбачек, тогава става проблем с контролирането на тези рибари. И сега тези видове, дивата, сьомга, за да може да се възстанови, това е трудно и сложно. Трябва да дадем зелена светлина на на използването на дивата сюмга и възмо... да се даде възможност да се изкачват по реките нагоре. Там, където рибите са е, в най-голям брой, са концентрирани, се знае, че най-лесно са заловит. Научните изследвания казват, драга Елизабел Левин, Балтийският институт в Росток и в Кил показаха, че ще има голяма популация на в Южното Балдийско море на тюлени и ще имат нужда от прехрана. Дивата сьомга, когато е готова да се изкачи по рибите, то тогава се събират веднага на устието на реката тюлените и лесно ловат сьомгата. Затова трябва да помислиме доколко запасите на тюлени коборант са управляват разумно от нас. Воденето на борна книга е, звучи добре. Всеки да го прави. 15 метра е изискването в Европейския съюз за борна книга. Имат каюта на борда. Имат до някъде добро техническо оборудване. Тези плавателни съдове, тези лодки до 12 метра е изискване на Европейския съюз, тъй като имахме многогодишни планове за Балтийската треска и за и тогава казахме, добре, щом има многогодишни а, планове, трябва да се, като излезете от свършите риболова, трябва да се обадите по мобилния телефон и да докладвате за улова. И тогава контролиращата лодка има информация. Тоест, рибаря трябва да има даже и кантар на борда, за да може да си прецени улова. И сега трябва, казваме, всички трябва да имат дневна борна книга. Това са малки отворени а, е, лодки. И сега на всичко отгоре трябва да има и дневник и да нанася в него а, разни числа. Това е което иска да добавя. Aber das Temperament hat die Kollegin Frager auf mich übertragen hier. Deshalb diskutiere ich jetzt auch schon so hart. Колежката Драга всъщност Фрага толкова ме активира да обсъждам този въпрос. Добре. Не, не. Добре. Аз исках всъщност да говоря по изменение 25 за размера на окото на дрефащите мрежи, дрефащите мрежи и това е наистина голям проблем. В съвета не върват нещата след това, което сме направили. Това е котията на Пандора. Аз съм против изменение 25. Благодаря. Благодаря госпожо Фрага. Няма други желащи да се изкажат. Комисията иска ли да вземе думата? Заповядайте. Е, Много благодаря, господин председател. Искам също така да благодаря на докладчика за извършената работа и за доклада, който в общи линии подкрепя и а, засилва предложението на комисията за запазването на тези е, запаси. Позволете ми да кажа, че някои изменения а, е, са ам, по-слаби от предложеното от комисията, например целите, които трябва да се постигнат или квотите или разширяването на регламента всичко това е свързано с запазването на запасите и ние може да подкрепим това предложение. Няма да се впускам в подробности. Има някои неща, които могат да създадат някои трудности. И това свързано с нашето предложение. Позволете ми да започна с контрола с бордовите дневници, които са от основните проблеми. Имаме предложение в нашия план за управлението да включим всички кораби, които имат разрешително за лов на сямга, тъй като голяма част от сямгата се олавя от малки съдове. В момента тези малки съдове не се следят. Стотици сямги се олавят всяка година без изобщо да се появят в нашите статистики проблема за липсата на статистика, на статистически данни показва, че ние бихме могли да вземем добро решение за управлението на а, сямгата, защото ако приемем вашето предложение, си изключим 9% от а, съдовете, с които се лови сямга. Именно за това ние предлагаме за да се включат повече съдове. Може би нашето предложение е било твърде драстично, но ние би трябвало наистина да се занимаем с този проблем и да отчетем, че характеристиката на Балтийско море предполага работа с много малки съдове. Това а, се прави и в контекста на Балтийската треска. Следователно е важно да мислим по тези въпроси. Основното ни предложение беше направено, за да може да се постигне устойчив риболов за в бъдеще. За целта ни е необходима повече статистика, да знаем какво се случва и на базата на това да се вземе решение. Но ако не знаем какво става, защото сме изключили голяма част от съдовете, естествено, ще бъде трудно да се е, постигне това. Нещо друго, което беше споменато, е свързано с възстановяването на ресурсите. А, нека да напомня, че втората основна цел на нашето предложение беше да се запаси генетичната генетичния интегритет и биологичното разнообразие на сиомката. Научните съвети са много ясни, а именно трябва да се спре възстановяването на запасите в средносрочен план. Именно за това направихме нашето предложение. Ние можем да приемем предложението на докладчика, че 10 е, години е, период за намаляване може да се вземе предвид, за да се постигне целта. Ако целта е амбициозна, разбира се, това ще означава продължаващо възстановяване на запасите, което няма да ни помогне да се запази генетичния а, фонд. А, споменава се също така за а, повишаването на разтоварването с, с 15%. С удоволствие бих а, пови, увеличила а, контрола, но това ще доведе до огромно, огромна административна тежест и държавите членки едва ли ще могат да се справят. Още нещо беше свързано с дефиницията на а, спортен риболов. Нямаме проблем да въведем такава дефиниция. Бих искала да предложа да се обърнем към вече съществуващата дефиниция в друг регламент, е, за да се избегне дублиране. Още нещо е отмяната на правомощията на държави членки. Обсъждаме това в контекста на реформата. Позволете ми само да коментирам предложението да се прилага член 258, за да каже, че този член следва да бъде следван при нарушение на а, европейския а, закон. Трябва да се Помни обаче, че това е много трамава процедура, а именно отмяната на правомощията на държавите членки и ще се сблъскаме с проблем на отнемането на правомощията на държавите членки, което ще бъде съчетен, съчетано с процедура, която е твърде дълга и която няма да ни даде възможност да реагираме бързо на ситуацията, свързана с този запас. Друго нещо е свързано с хищниците, кормораните. Много пъти сме говорили по този въпрос. Позволете ми да спомена и да кажа, че държавите членки могат да разработят национални мерки за контролирането на популацията на кормораните. Разбира се, можем да продължим да да продължим научната работа и проучванията върху въздействието на кормораните и другите хищници, Малко сме объркани, защото проучването, което беше направено в, в минали години, не води до тия заключения. Може да продължим, разбира се, с, с проучването, но трудничко ще може да се постигнат дефинитивни мерки. За това бихме насърчили държавите членки да предприемат мерки в контекст, в този контекст. И Последна бележка, може би, по въпроса за забраната на мрежи на дрейф. Тази забрана е свързана с, с резолюцията на ООН, е, в която се настоява за тази забрана. И това е изключително важно, за комисията да запази високата ангажираност, която ние имаме към тази резолюция на ООН. Това е важно да се каже, за да може да се осигури правилното изпълнение на тази резолюция във връзка с мрежите на Дрейв. Благодаря, председателят. Давам думата на господин Гробарчик за окончателни думи. Предложи се да се удължат, да се удължи крайния срок на а, крайния срок не 4, е а 11 юни. След това да гласуваме в комисията не на, в края на юни, а на 11-12 юли. Съгласни ли сте? Значи можем да разширим. Крайният срок за измененията на господин Гробарчик. Имате думата да приключите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички участници в дебата за техните коментари. По моя доклад не мога обаче да а, не мога, непременно трябва да не се съглася с някои от тези изявления. Те, са, те следват логиката становището на регионалната комисия. Аз лично не съм присъствал, но мой сътрудник и колега е присъствал и той е чул всичко лично, така че може би нямаме напълно надежна информация. Струва ни се обаче, че просто отразяваме становището на регионалната комисия и там явно становището е било изцяло различно. което е различно от становището представено от комисията. Сега по въпроса за генетичния интегритет и възстановяването на запасите. И това е, и това е противоречив въпрос. Ако се възстановяват ресурсите и това се прави в Европа през последните 20-25 години, тогава къде може да намерим диви риби, дива сьомга? Това са риби, които са били внесени в морето и те са подивели в последствие. А, дивата сьомга в някакъв момент е била обект на възстановяване на запасите и ние искаме да продължим този процес, за да може да се въвежда нова риба в морето, която да да стане дива. Ние обаче не можем да се съгласим с везде същата норвежка сьомга, защото това ще бъде последица от други наши дейности и това ще бъде отговор на въпроса за мрежите на Дрейв. Забраната на такива мрежи е от 2007 година. От тогава не са използвани такива мрежи в Балтийско море, но наблюдаваме едно последователно намаляване на а, а, количеството сямга в Балтийско море. Тоест не тези мрежи са виновни. Те а, се наричат не дрейф мрежи, а плаващи мрежи, floating nets по терминологията на ООН. Тук имаме различни риболовни приспособления за открито море, за Балтийско море – Имаме различни, имаме различни също така по отношение на делфините. Направени са редица проучвания, които са представени на Европейската комисия, така че струва ни се, че тези мрежи не действат върху, нямат въздействие върху популациите на а, сьомга в Балтийско море. Може да не сте съгласни, но ние имаме научни данни в подкрепа на това твърдение. Сега, по въпроса за контрола, нека да си представим дадено лице, което наема яхта, взима видица, отива в морето и го правят редовно. Трябва ли това лице да а, води дневник? Мисля, че ще бъде малко прекалено. Всеки, който лови риба в Балтийско море, трябва да бъде обект на контрол. Но ако разгледаме доклада на агенцията, те описват методите, които се използват. В някои държави непрекъснато се правят проверки, 100% от разтоварената риба се контролира в някои държави членки, не може да се очаква всеки е, плавателен съд да бъде контролиран всеки път. Аз мисля, че най-добрият начин да се справим с, с проблема е, както казах, особено по време на първоначалния период на прилагането на плана за сьомгата, така че всички да бъдат задължени да представят и да декларират своя улов. Ще бъде много трудно да се иска това от туристите, защото те нямат а, дневници. Това би било шизофренично да се иска от тях. А сега по въпроса за хищниците. Проблемът е значително по-остър, значително по-сложен. Европейската комисия иска да трупне тази отговорност на плещите на държавите членки, но по географски причини – отделните държави членки много трудно ще могат да прилагат такива планове на управление. Например, в, Пле... в Полша сме в средата на една програма за реституция. А, въвеждането, например, отново на сивия тюлен. И има големи количества сиви тюлени в Швеция и в други държави. Те влияят на количеството на сянка. Следователно трябва да има последователно управление на този проблем в цялото море. Не би трябвало да се остави това само на една държава. ние опорито повтаряме, че Европейската комисия трябва да реши този проблем. В общи линии това е, господин председателю. Ще обсъдим и други въпроси, двустранно. Поканвам ви да изпратите вашите изменения. Благодаря сега. Следващата точка 22. Тук няма нищо. Специално 23 съобщения на председателя относно решенията взети от координаторите. Те са ви изпратени. Ако нямате възражение, ще приемем, че са приети. Следващото заседание 20 юни сутринта и след обед и на 21 юни с сутринта. Благодаря. Всички работихме много добре. Председател любезно благодари и на преводачите.